Стигнахме от точка 7 и точка 8 от дневния ред, които се отнасят до потенциалните изисквания за кредитните институции. Ние това е продължение на дебата и ще продължим а, по реда на записване за изказвания, който започнахме в Страсбург. а, говорителите от името на групата на социалистите и демократите вече говориха, така че следващия е Филип Ламбърт, закладчика в сянка на Алде. А, ако някой друг присъства, може да ми даде някакъв сигнал. Гунър виждам, че идва. Ще продължаваме да следим за пристигащи. Е, както знаете от моя доклад вчера, посетих наскоро Вашингтон и смятам, че е добре да се кажат няколко неща за общото приложение на Базел 3. Ясно, че в някои страни ще се приложи по-бързо, отколкото в други. Е, в Канада се очаква да се е използва целият преходен период. Пазарните очаквания обаче са за по-бързо прилагане. Това не е проблем, освен ако не се създадат трудности с признаването в трети страни. Смятам, че сравними режими, които заслужават признаване, не трябва да са толкова строги, колкото наши във всеки един елемент. В някои елементи могат да са по-строги, в други по-малко строги. Важното е да има сравнимост, да е, има баланс и Европейският орган за банките трябва да може да прецени това. Един важен момент е одобрението на моделите за риска и е много важно хармонизацията, която търсим в Европейския съюз, да не пострада поради различните модели за оценка на риска. Затова е много важно да се намерят външни средства за измерване, за анализиране на тези модели. Не само в банките. И ако гледаме други случаи, може да се работи с стандартни паралелни модели. Не съм сигурна, че крайният резултат е това, което искаме. Имаме много големи разлики, но като цяло се доказва искането на парламента да има някаква, някаква външна мярка, с която да се измерва качеството на моделите за риск. Другият важен модел – е свързан с счетоводните стандарти и стандартите за финансова отчетност и ем, американските стандарти. Има разлики, но и Базел и в Световната банка и прочие се разглеждат всички тези разлики. И мисля, че това е добре. Има и други неща. Ликвидността, например, по които все още се работи. Има и други области, в които според мен трябва да се въведат промени, особено в Европейския съюз. Първо, оценката на държавните облигации като съдържащи нулев риск. Като цяло идеята за нулевия риск е доста спорна. По-настоящем има паричен съюз, който премахва възможно, възможността за всякаква гъвкавост. Това трябва да се промени. Добре е да има някакъв вид оценка на риска, свързана с предовете. Всички ще кажат, че това е проциклично, но това е капиталово изискване за бъдещето. Така че проблемът трябва да се поправи и сега, дори а, това да означава, че решението а, трябва постепенно да се въведе. Проблемът е че има прекомерна концентрация върху държавния дълг, когато става дума за ликвидност. Трябва да се разглеждат облигациите като ликвидни, но а, те трябва и действително да са ликвидни. Т.е. трябва да има някакви стандартизация на качеството и прозрачност. След това буферите. И по-конкретно контрацикличните буфери отлично намерение, но не знам дали ще проработи. Добре, от време на време да се отпуска буферен капитал, когато има опасност от спад на пазара, но само в случаите, когато няма стрес за банките. Ето, например, по, в момента не е добре да се отпуска такъв буферен капитал в държавите членки, на ниво отделни държави членки, може това да е добра идея, за да се контролират балоните на активите. Но има и други начини да се контролират тези балони. Чрез други инструменти, е, които са макропруденциални и могат да бъдат по-добре насочени от там нататъка. Когато има големи банки, при които има проблеми, може да се изисква по-общ, по-голям буфер, който да не се отпуска. Така че това няма как да се промени с контрацикличен буфер. Някои малки промени в директивата могат да постигнат това и мисля, че въпросът за буферите може да се разработи по-подробно. Европейски банков орган може да разработи повече тази идея и да вземе предложението на Андрея Ария предвид, т.е. да се допуснат буфери по осмотрение. Защото в държавите членки ще има нужда от някакво осмотрение. Но също времено трябва да е ясно, че има добро основание да се предприемат тези марки. Има и други предложения. Има изключение, например, от директивата за капиталовите, които искахме от директивата за капиталовите изисквания и се надявам, че за бъдеще ще бъдем последователни. Още нещо. Дефиницията за основните суми за инструментите от капитала от първо ниво. 46.1. Става дума за ликвидиране на институцията или повторно закупуване. Може би е необходимо в този случай да се намеси някакъв орган за разрешаване на кризи. Не чрез ликвидация или пълно изкупуване, а чрез евентуално частично възстановяване на основния капитал. Може би не е лошо да се променят дефинициите. Нищо, че това е по-скоро юридически по своя характер коментар. Така че ето и е, това давам като предложение. Имам много други предложения, но нека да спра до тук. Давам думата на Филип. Благодаря, Шаран. Преди да навлезем в техническите подробности, бих искал само да подчертая целите, които би следвало да преследва тази директива. Първо, днес все още е, сме в положение, в което е, хората обслужват економиката, а економиката обслужва финансовия сектор. Точно така стоят нещата днес. Крайната цел на нашата пазарна економика днес е финансовата индустрия е, да дава рентабилност, е, измерена с двуцифрени числа, и за предпочитане от 20 е, нататък. Така че нещата трябва да се обърнат. Финансовия сектор да обслужва надолу економиката и разбира се економиката хората. Втората цел, която е свързана с първата, е всички отрасли, всички сектори да станат по-устойчиви на външен натиск, а и сами по себе си да станат по-малко рискови. Като вземем големите банки, Deutsche Bank, Банк и прочие, е, по техните годишни доклади е, ще видите, заложен показател от 20% възвръщаемост годишно. Обаче, в една добра функционираща пазарна економика, възвръщаемост, измерена с двуцифрено число, е невъзможна, освен ако не е лице диспропорция, е, несиметричност на информацията и липса на регулиране. Това само по себе си, такива печалби сами по себе си не са характерни за един добре функциониращ пазар. И тук нещата не се свежда до идеология – Просто капиталът, който се насочва към финансовия сектор в преследване на такива двуцифрени печалби, се отклонява от реалния сектор. Ако вземем един автомобилостроител, един е, търговец на автомобили, е, той ще ви каже, че не може да е, си намери капитал за финансиране на собствената дейност, защото естествено не може да гарантира 20% възвръщаемост. И най-сетне диверсификация, разнообразие в финансовия сектор и обхващането на всичко с един единствен регламент с оглед на всички модели на стопанска дейност може да се окаже трудно. Но във всеки случай гъвкавост ни е необходима. И така, Отмар, би трябвало да започнем с доклада по собствена инициатива от миналата година, но трябва да отчетем и днес, че положението остава крайно нездраво и че макар и преди 6 месеца да сме си мислили, че леките мерки биха свършили работа, сега не можем да бъдем така сигурни. После е, някои е, предупреждения, които ни отправят от разни страни. Първо, да не бъдем прекалено строги, защото това ще да блокира кредита към реалната економика. А каква е реалността днес? Тук не става въпрос за вероятност или риск. Дори при Базел 3, поначало от известно време, банковия сектор не финансира реалния Всъщност кредитиране няма. <laughs> Да вземем възобновяемите енергоисточници. Не ги кредитират, понеже банките сега е, се пазят от всичко, което било много рисково. Значи, е, този аргумент, ако регламента е прекалено строг, те няма да кредитират, не, не издържа. Вторият контраргумент в тази посока е, че конкурентоспособността на европейските банки би пострадала от твърде строго регламентиране. Но ако погледнем днешното положение, пак много европейски банки са си слаби и, и неконкурентоспособни и без по-строга регламентация. Така че, обратно смятам, строгите регулации ще повишат конкурентоспособността им, вероятно обаче не по начина по който те искат. И въпросът за равнопоставеността. Независимо от твърдяното от Г20, няма равнопоставеност и аз е, смятам, ние все така трябва да отстояваме върховния интерес на европейската економика и на европейския финансов сектор. Ето това са основните съображения, които са ни ръководили по е, четвъртата директива за капиталовите изисквания и, и банковия регламент. Сега малко по-подробно за капиталовите равнища. Напълно съм съгласен с току-що казаното от Шаран за рисковите модели. Аз съм завършил инженерство и математическо моделиране, между другото, и знам недостатъците на подобно моделиране. Така че допада ми вашата идея за еталониране – е, за, за, за някаква стандартизация, по която да се преценяват е, реалните предприятия. Обаче аз не съм уверен, че можем единствено да разчитаме на рисковите модели. Ето защо не само трябва да се предвидят по-високи равнища на капитализация в сравнение с базилските изисквания. Между другото, в това отношение аз се чувствам по-близо до Лондон, отколкото до останалата част от Европа. Е, не ми казвайте, че по-високата капитализация била в ущърп на економиката. Има огромен емпиричен материал, е, който доказва обратното. Значи аз глупостите, да не ги нарека с по-остра дума, които ми разправят от банковия сектор, няма да приема. Но наред с това, наред с рисково претеглените активи, би следвало да имаме пределен показател на задлъжнялост, така че независимо от употребения рисков модел, да не навлезем в опасна територия. Днес в печата ще прочетете много неща за банката Дексия, която се реорганизира. Характерен пример за прекомерна задлъжнялост. Ликвидността. Е, имаме, знаете, предвиден е период на наблюдение, стандарти. Смятаме, че задължителни трябва да бъдат стандартите в областта на ликвидността и то колкото по-скоро, толкова по-добре. Какво е положението? Е, цялата истерия около френските банки преди 2-3 седмици бе свързана с ликвидността и можем ли да си позволим лукса да чакаме 4-5 години още, преди да въведем стандарти за ликвидност, понеже не знаем какво ще да стане, ние вече знаем какво значи липсата на ликвидност днес. Пред очите ни се провежда житейски жив експеримент – сега по, по моделите на, на организация на стопанската дейност, така наречените бизнес модели, и с удоволствие прочетох доклада Викърс, между другото, и колкото повече си мисля за това, толкова е, е, повече стигам до извода, че между отделните отрасли и, и, и дружества би следвало да има е, ясно разграничаване. В края на краищата трябва да има, е, е, е ако щете, един херметичен отсек от нашата економика, който, независимо от ставащото в други отрасли, да остане, така да се каже, на вода. Още две неща. Е, има и много повече, разбира се, но според мен това са най-важните. Първо, обсъждайки четвъртата директива за капиталовите изисквания, Правилата за е, поне ще бъдат предложени е, правила за онези така наречени институции, които са твърде големи, за да се провалят. Аз бих очаквал е, директивата да бъде утвърдена до идното лято. Тоест ще имаме достатъчно време да включим в регламента е, такива формулировки за, за твърде големите да, да се провалят. Е, нямаме много време, и при това за нас, онежи, които са твърде големи е, за да умрат, е, означава, че са твърде опасни за да живеят. Е, такъв голям риск не можем да си позволим. И най-сетне, вече сме говорили за това, преходния период. 1 януари 2019 година. Това е краят на преходния период. От моя гледна точка, дори дългосрочно погледнато, 2019 година е друга епоха вече. А в момента пред прага ни е една реална криза. И значи е, много по-строго трябва да погледнем на преходните периоди, вероятно да ги съкратим или пък да предвидим много сериозни стимули за ускоряване на процес. Примерно да, да кажем, че още от днес банките трябва да оповестяват публично информация за своята ликвидност, независимо от преходния период. Това ще влуши ли позицията на определени банки? Да, но ще ги принуди да станат по-безопасни. Та, ние тук се състезаваме с времето няма да ни се отдаде втора възможност е, да оправим нещата, така че колкото по-скоро, толкова по-добре. Благодаря. Благодаря. Нямам от Обединената левица докладчик сянка, така че Гунар, имате думата. Благодаря. Е, е, едно нещо можем да кажем е, в светлината на, на току-що казаното от Филипс. Тук има един парадокс. По едно и също време трябва да направим така, че банките да кредитират и по-малко, и повече. Е, това, ако не е дилема, здраве му кажи. И е важно нашия доклад да се положи в контекста на на всички други неща, които са в ход. Първо, е, според мен е важно да не забравяме значението на рисковия рейтинг. Филип говори и за е, коефициента на дългово финансиране, но, но е важно да се придържаме към рисковото тегло. Понеже в различните финанс... на различните финансови пазари е, условията са крайно различни. По отношение на капиталовите потоци, къде се насочвате и за да имаме е, силни банки е, и за потребителско, и за е, стопанско кредитиране, трябва да настояваме за рисковото тегло. Вторият момент е за отговорността на банките. Не, че сме го пропуснали, но, но трябва да, да го включим този въпрос е, в дискусията. Банките трябва да бъдат принудени да се нагърбят е, сами по своя инициатива е, с отговорност за своите акционери и клиенти. Т.е. дори изобщо да няма общоприяти капиталови изисквания. Банките трябва да осъзнаят заинтересоваността си да се държат отговорни. Знаем, банките са склонни да смятат, че е, тяхното просъществуване е, е гарантирано, тъй като държавата винаги би се намесила да ги е, избави от затруднения. Но при това банките самостоятелно трябва да поемат отговорност за делата си. На второ място, току-що приехме новия пакт за стабилност, новите актове е, в областта на економическия съюз. И макроекономическата стабилност е, е изключително важен контекст, е, предпоставка за капиталовото състояние на банките. Знаете, понякога говорим за капиталовите изисквания някак в пълна изолация от всичко останало, което разбира се не, не, несъстоятелно. По, по доклада е, и по законодателството пак е, още един аспект от реалността следва да имаме предвид. Някои държави членки имат по-голям е, финансов отрасъл от други. И като И когато става въпрос за ролята на кредитора от последна инстанция, това е, не може да се пренебрегва. Тоест колко голям е финансовия отрасъл. Така че трябва да дадем възможност на някои държави членки в собственото си законодателство, ако пожелаят да въведат по-високи от е, средните капиталови изисквания. През последните е, няколко години в държави с изключително мащабен финансов сектор, Исландия, вероятно е най-типичният пример, видяхме какво стана и, и разбира се, ако вземем като пример Исландия, мисля ще се убедите, че банковото законодателство в областта на банковата капитализация в Исландия трябва да бъде по-различно от това във Франция, например, поради различната условна финансова отговорност, с която се нагърбва държавата в един и в другия случай. Всичко това, разбира се, ще трябва да бъде ограничено от условията за лоялна конкуренция. Благодаря. Диего. Благодаря, Шарен. Нека да благодаря на господин Карас за начина по който откри дебата и за начина по който работи по доклада по собствена инициатива. Пожелавам му успех за следващите няколко месеца. Работата му няма да е лека. Няколко коментара. Когато става дума за Базел 3, правилата за капиталовите изисквания и за ликвидността ще се променят значително. В много случаи промените са необходими и самият аз на няколко пъти съм го казвал. Но всичко това трябва да отговаря на изискванията на реалната економика. Трябва да се предвиди въздействието върху банковия отрасъл, например. Аз най-добре познавам португалската економика и много добре си давам сметка какво ще е въздействието на тези мерки. Те могат да се отразят отрицателно върху реалния дългосрочен годишен растеж на брутния вътрешен продукт. Освен това може да се загубят работни места. 67 000 работни места могат да се загубят. Увеличението кредитите ще намалеят значително. Така че всичко това е много важно за нашия анализ и трябва да се има предвид, когато обсъждаме въздействието на Базел 3. На второ място искам да подчертая колко е важно да се гарантира това, че в Съединените щати ще се прилагат същите правила, които ние задаваме и в Европа. Защото ако правилата от база 3 не се прилагат от другата страна на Атлантическия океан, ще пострада Европейската банкова система и оттам и европейската економика. Вече подавах няколко изменения към доклада по собствена инициатива и искам да спомена измененията. Това са все теми важни за Португалия. Първо, пенсионните фондове, защитата на малцинствените интереси, създаването на контрациклични капиталови буфери и накрая, но не на последно място, необходимостта да се осигурят стимули за малките и средни предприятия. Всичко това трябва да се вземе предвид и финансови отрасъл трябва да се движи заедно с реалната економика. Благодаря. Алин, благодаря. Съгласна съм, трябва да се подкрепи докладчика тук. Много сложни са въпросите, на времената са сложни. Трудно се постигна, постига добро решение. Няколко по-общи коментара ще направя. Техническите въпроси ги оставям на колегите тук, които добре ги разбират. Първо, много важно да се намалят кризите и когато се появят да се управляват по-добре и да е допустимо банки да фалират, но не за сметка на данакоплатеца. Като докладчик от, по директивата за капиталовите изисквания, по третата директива за капиталовите изисквания, смятам, че може да се очаква от банките да искат някои малки корекции, но е много важно всичко това да се оцени независимо, защото това, което ние предлагаме, четвъртата директива е един 10 годишен план. Това е достатъчно, за да се изпълнят изискванията. Банките трябва да укрепят капитала си, а не го правят. Господин Фейо казва, че би трябвало да го правят, но те реално не го правят. Банка в Ингланд, например, през последното три месече на 2011 година докладва, че са спаднали значително кредитите за малките и средни предприятия. Много от вас гледаха изказването на Джордж Орсбърн вчера. И въобще ли ни стана ясно, че отново рискът ще се поеме от накоплатеца. И така, трябва отново да се разбере защо банките не дават кредити на малки и средни предприятия. Няма ясна представа до каква степен изобщо се дават такива кредити в Европа. И трябва да се събере повече информация за това. Едно проучване на комисията, представена през юли, каза, че може да се увеличи изискването за капитала до 13% без въздействие върху реалната економика и върху банките. Още нещо, свързано с казаното от господин Хотмарк. Притеснявам се за подхода на комисията за максимална хармонизация. Не мога да разбера защо трябва да се направи едно предложение – което да не иска високи стандарти. Сериозно ли казваме, че не искаме високи стандарти по отношение на капиталовите изисквания? Искаме ли да се изкриви вътрешния пазар? В крайна сметка искаме да постигнем по-безопасни банки, по-високи капиталови изисквания, така че банките да могат да си вършат работата, да дават кредити на реалната економика. Това обаче не означава стандартите да са по-низки. И още нещо във връзка с моята държава. Последният доклад показва, че могат да се увеличат капиталовите изисквания за барки, банките, работещи с клиенти. Не мисля, че това е изкривяване на вътрешния пазар, защото по сегашната система има възможност външни банки да работят в Великобритания без да трябва да изпълняват изискванията, които се прилагат в Великобритания. Така че трябва много внимателно да обмислим какво е нашето послание. Не може да казваме не искаме по-високи стандарти и не искаме по-висока защита за парите на данакоплаците. Председателката, благодаря. Списъка на желащите да се изкажат расте, но тъй като имаме време тази сутрин, ще дам на всички думата. Чувате желащите да се изкажат. And Elisa Ferreira. If there's anybody else, please, please wave now. Burkhard, your next. Ако има други желащи да се изкажат, моля, обадете ми се. Благодаря. Аз първо искам да поздравя от Маркара за страхотната работа, която е свършил. мисля си е, за Що се отнася до е, директивата за изискванията към капитала номер 4, ще кажа следното. Е, Приветствам становището, че спешно се изисква обмислене на завишаване на изискванията за капитал. Това стана ясно, особено по време на кризата. Тези изисквания ще изискат от банките гъвкавост за напасване към ситуацията, но много колеги вече казаха, че това не бива да допускаме да се отразява върху кредитите, които се отпускат на малките и средните предприятия и също така на кредитите, които се е, отпускат на публичните институции. Виждаме пред каква голяма задача е справена нашата комисия, колко внимателно трябва да формулираме текста. Аз е, лично е, съм за неутралната формулировка, е, предложена от комисията а, също и е по отношение на а, защитата и а, преходните разпоредби. Въпреки това обаче, ние още веднъж трябва да проверим тези формулировки. Там, където има нужда от а, а, подобрение, това а, са индикаторите за ликвидност и за а, ролята на а, Европейския орган за банков надзор. Много от измененията, които ние смятаме за важни, са не просто технически, а имат и политически смисъл. Така че в хода на по-нататъчната дискусия ще трябва да се споразумем. Както знаете, аз винаги много се вълнувам от темата за съотношенията между нивата. Комисията предлага това да стане в първия стълб и да се проведат тестове. Те според мен трябва да се проведат и в самите предприятия. Всичко останало, което смятах да кажа, вече беше казано от колегите и мисля, че през следващите седмици ще имаме доста работа, която ще трябва да свършим. Аз съм сигурна обаче, че отмъж ще успее а ние от наша страна ще го подкрепим с каквото можем. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Една обща и една по-конкретна бележка. След като изслушах Филип, мога да кажа, че бях впечатлен от красноречивия начин, по който формулира той своите гледища. И аз съм е, казвал, е, ще го кажа пак, е, в Европа трябва да има банки в добро здраве. Много е полезно банките в Европа да бъдат в добро здравословно състояние, да работят добре. И далеч не винаги е, трябва да се държим с тях от позиция на силата, да, да размахваме тояга срещу им. Банките е, заслужават критика, без съмнение, но, но много от техните грешки всъщност бяха заложени от политиците и в Европа, и в САЩ. И е, поне един от тези политици е, стана президент, президент на Съединените щати. Е, преди да стане президент, е, нямаше кой знае какво да каже. По въпроса някои сенатори, с които сме разговаряли, бяха в същото положение. Да, не бие да го забравяме това все пак. Да, да бъдем малко по-умерени, е, поне когато критикуваме другите, да погледнем и към себе си. А, конкретната ми бележка е израз на съгласие с нашия докладчик, е, с Гунар. Аз просто не мога да разбера защо комисията иска да принуди всички държави да приемат едни и същи регулации. Едни и същи правила. Ако една страна иска да въведе по-строги норми, как би могло това да бъде в ущърп на други? В край на краищата, ако, ако нали, ти, ти искаш да вкараш собствените си банки в пътя, като размахваш яга, как това би могло да попречи на другите, които а, така по-сокрот се подхождат. И а, а, ако през последните 20-25 години а, сме а, е, почерпали един доста а, е, неблагополучен опит, то а, е, той трябва да ни научи на, на, на по-голяма либералност. А, нашият банков сектор е сериозен в сравнение с други части е, на света и като относителен дял от е, БНП. Така че е, смятам да, да помислим по изменения в тази насок. Свен. Първо и аз ще благодаря. Ще благодаря на Отмар Карас за огромните усилия, които положи сега и при предходния доклад. Благодаря и на комисията за това, че разполагаме с нейния текст. И мисля, че много от гражданите на Съюза си задават въпроса, защо това отне толкова много време, тъй като очевидно имаме огромен проблем и обществото критикува вълнува е факта, че три години след краха на а, Lehman Brothers имаме някакви базилски критерии, но а, те не се прилагат или тяхното предложение е свързано с големи проблеми. И в момента, когато предложението доста се е, изостри, а, ние като че ли се събуждаме, виждаме реалността и виждаме колко комплексна и сложна е материята. Със сигурност обаче трябва да се заемем с нея, тъй като в противен случай ще се изправим пред едни много лоши правила и за това аз лично приветствам факта, че Европейската банка не зае изчаквателна позиция, а заложи на по-строги стандарти. Основният въпрос тук, според мен, е отива а, отвъд а, консенсус, защото ние имаме консенсус относно по-високия собствен капитал на банките. От тук нататък вече идват подробностите, които представляват същинския проблем. А, аз продължавам, ние продължаваме да смятаме, че изискванията за собствения капитал на банките продължават да бъдат твърде ниски. А, тъй като ако се подходи добре към въпроса, този капитал не е достатъчен за отпускане на кредити. В моята държава опита показва, че онези банки, които кредитират економиката и публичния сектор, разполагат с доста по-голям собствен капитал. Интересно е да се види как хора като Саймън Джонсън или Мартин Хелвек, е, или пък научния консултативен съвет на Федералното финансово министерство настояват за въвеждане на по-високи изисквания към собствения капитал. А в държави, които са особено засегнати от банковата криза, като Великобритания и е, Швейцария, вземат решение за налагане на такива по-високи изисквания. Ето за това трябва много сериозно да си поговорим по този въпрос а, и да включим тук един втори въпрос, който да почива на един здравословен скептицизъм по отношение на вътрешния риск. Тоест да се обърне въпроса до каква степен банките са в състояние да оценят собствения си риск и да приложат съответните модели, доколко те са в състояние да овладеят и контролират собствения си риск или и дали не трябва да се въведе една последна спирачка, тъй като ако тази спирачка не бъде въведена, ще зависим от моделите за оценка на вътрешния риск и всичко, което това води след себе си. А по време на кризата ние разбрахме, че много от рисковете на пръв поглед изобщо не изглеждат като а, такива. Що се отнася до държавните облигации, според мен до преди една година никой не смяташе, че те представляват голям риск. Ето защо а, за мен е, е добре а, да има някакво съотношение а, между обезпечението и дейността, т.е. да има по-високи изисквания за собствения капитал. И ако кажем, че желаем банките да имат по-солиден собствен капитал, най-вероятно банките няма да направят точно точно това, което ни искаме от тях, а именно да отпуснат кредити на реалния сектор. Аз ще, аз ще започна да правят разлика между различните мащаби и модели. Е, има нещо, което особено много ме е ядосва в момента. Ние имаме CRD 4, но правилата за системните институции според мен а, а, не се разглеждат свързани с тях. А би трябвало. Много се радвам, че имаме време да говорим повече време по този въпрос, защото а, ако правилата, които, са, отна... които ще въжат в еднаква степен за големите и за малките а, институции, да, ще, трябва да бъдат разгледани, тъй като сега ние като данокопаци сме принудени е, да финансираме е, въпросните банкови институции. Аз, е, честно казано, смятам, че правилата трябва да бъдат ясни, трябва да бъде е, забранено поемане на отговорност за задължението от страна на държавата и тези правила трябва да бъдат още повече е, заострени. Следващия въпрос, е, е, който трябва да се включи в дискусията, са, е въпроса за банките в сянка. Е, ние не желаем да е, създаваме правила за институциите, които отпускат кредити на малките и средни предприятия, като в същото време време да оставим да си действат на спокойствие останалите. За съжаление, по време на дебата за хедж фондовете не успяхме да се споразумеем по въпроса за собствения капитал. И според мен е тук е мястото да бъде включен дебата за банките в сянка. Трябва да го направим, ако искаме да не разрушим конкуренцията, защото няма никакъв смисъл да създаваме правила за добре работещите и да оставяме на страна и без това зле работещите. Другия въпрос е въпроса за пропорционността. Не можем да прилагаме едни и същи правила за банките, които имат скуч различни а, а, банкови модели и да ги мъчим до последно, а, заедно с малките а, институции, които изобщо не са в състояние да а, се справят с стотиците правила, които ние бълваме. Така както могат да го направят големите. Знам от макар колко е чувствителен към този въпрос на пропорционността все още не сме изчерпали дебата и аз съм съгласен тук с Бургхард Баунц. Аз малко се а, изнервям от това, че тези правила ще трябва да влязат толкова бързо в сила. И освен това ще бъдат транспонирани през следващите две години около 150 нормативни акта това не е по силите на никого. Е, е, няма, няма никакъв смисъл да налагаме с страшна скорост тези правила на малките банки, които изобщо нямат е, персонал да се справят с. Е, е, тази огромна нормативна уредба и те не са в състояние да я спазват за това, аз се опасявам, че лобито на големите банки ще организира празненство по този случай, защото това просто ще убие малките. Мисля, че трябва да имаме достатъчно смели и да създадем изисквания за собствения капитал. Не бива да се оставаме да бъдем притиснати до стената от банките, но също така да направим така, че с моделите, които предложим, да подпомогнем по-малките банки, онези, които няма да могат да се справят с свръхрегулирането, и онези, които понасят последиците а, от а, кризата. Мисля, че можем да си поставим мотото, че онези, които добре си вършат работата, не бива да бъдат поставени под нашия натиск. А, всички останали могат да усетят силата на закон. Thank you very much. Uh, next is Antolin. Благодаря, Антелин. Е, благодаря. Аз бих искал е, да изразя доверието, което храня към докладчика е, ни той е напълно способен да отговори на очакванията. Някои неща е, ме занимават. Е, първо, е, световна съгласуваност на изискванията за капиталово обезпечаване на банките, на второ място възстановяването на економиката и на трето място отстояването на европейските интереси. Е, на 25% от е, посредническата дейност в банковото дело е, се пада на Европа и ние би трябвало да се въздържаме от прекомерни нормативни изисквания, за да не настъпи отлив на банкови капитали от Европа. На второ място, ако вземем регламентацията в Съединените щати, базилските изисквания ще се приложат към 20 на банки в, щатите, докато в Европа е, засегнатите банки ще бъдат близо 8000. Така че трябва да има някаква пропорционалност, за да не изгубим предимствата. Е, на трето място е, неутралността на бизнес модел. Е, в Европа наистина моделът е такъв, че в сравнение с останалата част от света имат най-голяма концентрация на миноритарни дялове и на второ място от големите въпроси за възстановяването на економиката. Основният въпрос тук е как реформата в финансовия сектор да бъде съвместима с положението на економиката. Трябва да бъдем малко по-леки в изискванията си, за да гарантираме е, е по-плавно излизане от кризата. И на трето място европейското измерение. Трябва да има е, една европейска стандартизация, която да подкрепя доверието в банковия сектор на Европа като цяло. Но това не означава всички държави членки да бъдат подложени на един и същ режим. Има държави членки, съответно с банков сектор, с различен рисков профил и диференциация трябва да има. Ако някои смятат, че са ощетени от това, да разчитаме на европейската надзорна система, за да уреди въпроса. Obrigada, Sharon. Eu queria também saudar o nosso colega Otmar Caras pelo trabalho que tem vindo a fazer nesta área e dizer-lhe que me parece que o grande, um, o grande desafio é encontrar. Аз също бих искала да кажа, че според мен най-голямото предизвикателство пред нас е постигането на равновесие между различните цели, към които се стремим. Бих искал е, да обърна вниманието ви на три неща, нови, надявам се, в сравнение с казаното от колегите. Първо, аргументът, според който повишаването на капиталовите изисквания би нарушило кредитирането за реалната економика. Тук е, е важно да си даваме сметка за различните банкови структури в различните държави. Да видим е, каква част от е, обема е, финансова дейност в една или друга страна се пада на реалния сектор. Защото знаем, че сериозна част от обема в банковото дело се пада на финансовото спекулиране, на, на финансовата търговия. И Е, възоснова на такъв анализ е, този аргумент, че видите ли капиталовите изисквания биха е, нарушили кредитирането, става лесно оборим. От друга страна, при наличието на прекомерен риск и прекомерни загуби, банките така или иначе ще трябва да бъдат избавени от дънакоплатец. Председателя на комисията Барозо наскоро в свое изказване оцени евентуалното бреме за да накоплатеца на около 4,6 трилиона евро. И това са пари, които данакоплатеца ще трябва да налее за късалите банки. И процесът далеч не е приключил. Това само по себе си е лишаване на реалната економика от финансов ресурс. Друго нещо, което според мен е важно, е да не е, забравяме целите, в края на краищата, които преследваме е, по отношение на банковата криза. Много колеги го казаха вече. Инициативата на комисията нееднократно се отлага, което до някъде е разбираемо. Но нека не забравяме, че сигналът, който се отправя по този начин е, е все повече и повече в страни от едно общо европейско решение за преодоляване на банковата криза. Губим, изпада от, от полезрението ни едно такова общо европейско решение. Говори се, например, за Европейски гаранционен фонд, но неговото въвеждане предполага сериозни промени. И понеже кризата всъщност се влушава, още по-неясно става на къде се движат различните държави членки. Онова, на което ни учи кризата е, че дори страните е, в сърцевината на еврозоната е, не са помислили за някакъв резервен вариант за някакъв авариен механизъм. И ако не се мисли за това, държавните финанси е, ще носят цялата тежест. Нашата комисия тук е, и парламентът е, гласува за един общоевропейски подход в подкрепа на доклада, чието автор бях аз. А, а сега се наблюдава отклонение от този подход. И разбира се, банковите институции в различните държави членки имат а, своите приоритети, свои различни модели на поведение и по отношение на участието им, например, в пенсионното застраховане и така нататък. Така че е, свобода на маневриране трябва да има, но не можем да се отказваме до общи, стандартни, минимални изисквания, е, които да заздравят еврозоната. Освен това, подчертавам, че не бива да забравяме ролята на банките в сянка. Е, понеже ако затягаме гайките на банките, които са на светло, е, е, неизбежно, не бива да пренебрегваме риска от изместване на финансовата дейност в едни сенчести институции или сенчести структури. Така, това имах да кажа. Благодаря ви, Шаран. Благодаря на колегите за вниманието. Благодаря, Силви, искате думата, имате. Благодаря, госпожо председател. Две общи съображения бих искала да споделя. Първо, опасявам се, е, без е, това да поставя под съмнение доверието ми в докладчик. Но отново, е, искам да кажа, тук попадаме в условията на дилемата, която имахме пред себе си във връзка с пакета от 6 акт. А, тоест, целта ни е да гледаме напред към бъдещето, а в същото време сме се вторачили в сегашното, тъй като то е достатъчно сериозно. И е изключително трудно да се запази правилната оптика, още повече, защото бъдещето е несигурно. Аз като, като гледам графика, опасявам се, че до идната пролет нещата няма да станат и никой не може да ни вдъхне увереност в това отношение. Журналистите сега са в истерия по повод на Дексия и фактически нямаме е, яснота, няма, няма някакси обществен климат, е, който да хвърли поглед малко по-далеч от, е, от днешното. Така че на добър час на нашия докладчик Отмър, но, но аз имам своите опасения. Сега, говори се какво ли не е за стабилизационен фонд, за фонд за стабилизиране на банките, това, това също трябва да, да се включи в размисъл. На второ място, е, през е, е, идните седмици, още през идните дни, фактически ставаме свидетели на натиска за разтуряне на вътрешния пазар в финансовата област в Европейския съюз фактически през последните дни ставаме свидетели на намеренията на националните правителства на държавите членки е, да капитализират едностранно, да рекапитализират едностранно определени банки на основание, че видите ли седалището им било тук или там, без е, каквото и да било зачитане на вътрешния финансов пазар. И е, фактически се получава противоречие между националния надзор и общоевропейските структури. В общоевропейските структури всеки надзорен орган си дърпа чергата към себе си. Преди няколко години сякаш това бе лукс, можехме да си го позволим да изграждаме вътрешен финансов пазар. Сега, като че ли е, е, на това се слага кръст. И ние тук имаме е, сериозната отговорност, тъй като тук Европейският парламент е една от малкото институции, вероятно наред с Европейската централна банка, до някъде с Европейската комисия, където се мисли европейски. А, инак, а, колегата тук а, каза, че да, трябва да бъдем неутрални по отношение на националната практика и модели, но в крайна краища рано или късно ще трябва да се определим за вътрешен пазар или против. Ще трябва да, да е, направим този екзистенциален, според мен, избор. Про съществуването на вътрешния пазар или, напротив, про съществуването на различни механизми, на всеки от който се вее по едно национално знаменце. Благодаря. Благодаря много. След малко ще дам думата на отмър. Няма други желащи да се изкажат, но нека първо да направя и аз като председател няколко коментара във връзка с някои от е, казаните неща. Да, действително живеем в опасни времена. Ще има нужда да се е, предприемат мерки за стабилизиране на пазарите, които са необичайни. но просто ще трябва да се действа. На неформалната среща на министрите по економически и на економиката и финансовите казах, че е, първоначално полското председателство искаше разрешаването на кризи да бъде част от пакета за пруденциалния надзор, но а, тази идея отпадна, за съжаление. И това е много жалко. Нека да ви припомня, че има и други законодателни проекти, които предстоят а, а, по други банкови въпроси. А именно а, регламент за фондовете за валутните пазари и там предлагам да се е, разгледа и сенчестото банкиране. Нека да не забравяме, че е добре да се насърчат всички добри страни на системата и да се елиминират отрицателните характеристики. Нещо, което едва ли може да се направи е, само с този законодателен пакет. Отмар, искаш ли думата за няколко заключителни коментара? Ja, zum ersten möchte ich mich für die Vielfalt. Първо искам да благодаря за многото и разнообразни коментари, които получих. Всяко изказване ми показа с каква сериозност и с каква чувствителност към темата тази комисия подхожда. Второ, благодаря много за многократно изказаното ми доверие. За да мога да оправдая това доверие, се нуждае от цялата ви помощ. А, нуждае се също така и от това този открит диалог да продължи. Искам да направя две предварителни бележки. А, много от вас говориха за баланс и уравновесеност. всички искаме да постигнем такъв баланс. Но Баланс не може да се постигне, когато изпълним специалните желания на всички. Защото най-малкото общо кратно, което ни обединява, не винаги изразява баланс. А, и ако се включат всички индивидуални и национални позиции, доклада няма да бъде балансиран. Затова предварително трябва да се споразумеем какви са нашите цели и какво трябва да направим, за да ги постигнем. Тоест, наша цел е е ли наша цел да подкрепим и да заздравим вътрешния пазар? Ако да, да видим как да го направим, как, как да засилим общия вътрешен пазар, а не вътрешните пазари на отделни страни членки. Трябва да кажа тук още нещо. А, не е задължително директивата за собствения капитал и ликвидността да доведе до критично положение. Видяхме как, как беше при Базел 2 тогава. Говорихме за кредитоспособността на предприятията. Фирмите, които не получават кредити, защото не изпълняват изискванията, не получават този кредит заради директивата, защото самите те имат проблем. Тоест, трябва да направим така, че а, фирмите и банките, които бъдат засегнати от директивата, да бъдат колкото може по-малко. Второ, много от вас говориха за процента, за дела на собствения капитал. Тук за какво става дума? Само за дела ли става дума или и за онова, какво ние наричаме и какво ни оценяваме като собствен капитал? Въпросът е как дефинираме понятието собствен капитал и Определяйки тази дефиниция, трябва да изходим от принципа на правната неутралност. В момента фирмите и концерните твърдят, че тази разпоредба а, вече засяга а, всички. Тя иска един, една трета собствен капитал. Следователно, въпроса за дефиницията на собствения капитал, въпроса за отговорността, за миноритарните дялове, за оценката на риска са едни важни въпроси. Т.е. тук става дума за един комплекс от въпроси, а не само за въпроса какъв ще бъде дела, какъв процент ще бъде собствения капитал. Естествено, че искаме да постигнем гъвкавост, но гъвкавостта може да доведе и до изкривяване на конкуренцията. В момента дискутираме е, капиталовите буфери. В момента както на националния надзор на държавата, в която работи дадено предприятие, може да поиска повече собствен капитал, отколкото го правят банките. А самите банки също да поискат допълнителни неща, касаещи собствения капитал. По този начин може да се стигне до изкривяване на конкуренцията и поставяне на непосилни изисквания към а, предприятието. Гъвкавост, да, но трябва да видим къде минава границата към изкривяването на конкуренцията. Т.е. трябва много внимателно и с много чувствителност да подходим към а, понятието гъвкавост. Трябва да намерим такава дефиниция, която да удовлетвори всички и да видим какво тази дефиниция ще означава по-конкретно когато говорим за Европейския орган за банков надзор, а, трябва да кажем, че се нуждаем от тяхната подкрепа. Марио Нава беше написал едно чудесно писмо. Много от вас присъстваха тогава. А, и в това писмо става ясно на комисията, че че поне 8 или 10 допълнителни души ще бъдат необходими на Европейския орган за банков надзор, за да изпълни новите изисквания на комисията. Тоест, имаме едно разминаване в дебата между дебата, който се води за Европейския орган за банков надзор и нашия дебат. Имаме също така и графици, които не си съвпадат. Освен това, трябва да правим, да е, правим разлика между трите блока, с които ще се заеме, които ще поеме Европейския орган за банков надзор. Трябва да видим каква е нашата роля, къде ще изкажем препоръка и къде ще не правим просто анализ. Но ние като политици трябва много точно да видим кои са тези 135 възложени а, а, задачи. Трябва ли една част от тях да бъдат изнесени или всички да бъдат интегрирани в Европейския орган за банков надзор? Този въпрос трябва да бъде решен в дискусии с Европейския орган за банков надзор и да видим как трябва да се създадат необходимите е, финансови предпоставки, човешки предпоставки, за да може Европейския орган за банков надзор да се изпълни задачите. А, така че мисля, че ще се наложи да работим по-диференцирано и по-задълбочено. Защото казвайки гъвкавост, ние събуждаме много надежди, но въпросът е какво означава това конкретно в контекста на предложението на комисията. защото ние работим върху предложението на комисията в рамката на Базилския кодекс, а, а над всичко това е Г20. Тоест, това са трите равнища, на които сме поели някакви задължения. Трябва да видим колко, доколко голяма е нашата свобода на действие, ние да послужим като шарнир и да свържем тези, така да се каже, различни зъбни колела и ги накараме да заработят заедно по въпроса за а, прилагането на нашите изисквания, това, което, за което ние настояваме, трябва да настояваме да се изпълнят решенията, заети в Базел и да ги превърнем в наши аргументи. Много ви благодаря да се заемаме с а, работата а, и да се надяваме, че ще запазя доверието до гласуването през следващата година. Everybody. Благодаря много на всички. Крайният срок за подаване на изменения не, всъщност е, разглеждането на проекта доклада е на 23 януари. Отмър, предполагам, вече работи по доклада, така че е, до 27 феврари се предлага да е крайния срок за подаване на изменения, обмислене, разглеждането им на 20 март и след това на 26 април гласуване в комисията, на 1 юни в пленарна зала. Това е крайния срок. Благодаря на всички. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 9. Реформа на правилата на Европейския съюз за държавните помощи относно услугите от общ економически интерес. Нека да направим кратка пауза, тъй като има хора, които напускат залата. Моля ви да го направят възможно най-тихо.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 Okay, is everybody who's departing departed? И така всички, които напуснаха залата, напускат залата, вече напуснаха. Надявам се, дам думата на Петър Симан за коментари по измененията. Колеги и колеги, Уважаема госпожа председател, скъпи колеги, първо, благодаря за конструктивния дух, който пролича във всички изменения. Мисля, че ще успеем да постигнем компромис по много от въпросите. Нека да се възползваме от днешната дискусия, за да се опитаме да осветлим много спорни въпроси, които все още имаме. Ще се фокусираме върху три неща. Първо, член 14, въпроса за правната рамка. Второ, въпроса за правилото де минимис, което трябва да бъде различно за различните сектори. И трето, спорният въпрос, свързан с ефективността Междувременно разполагаме с новия проект на комисията относно държавното субсидиране на услугите от общ економически интерес и имахме възможност да обсъдим това предложение. Първо за член 14, правната рамка. А, и ясно беше, че не всички поддържат моето искане за хоризонтална правна рамка за услугите от общ економически интерес. Дискусията от изминалите години и дискусията по този конкретен повод още веднъж показа това. Ще подчертая отново, че а, нашата цел на социал-демократите е не да преработим директивата за държавните помощи в член 14. Аз и моята политическа група има за цел да създаде нови концепции за услугите за, от общ економически интерес на основата на член 14, за да се създаде по-голяма правна а, сигурност. Комисията дава нови дефиниции на понятията държавни средства а, и други понятия, както присъдата, както решението, извинете, Алтмар. И затова имам следния въпрос към вас. Колеги, съгласни, е, мислите ли, че настоящата дефиниция на комисията по критериите Алтма създават правна сигурност? Мисля, че който не разбира обясненията по първите три критерия, сам си е виновен. По четвъртия критерий, четвъртия критерий е, предизвика по-скоро объркване. Освен това, комисара Алмуния в петък е, говори както за тълкуване на член 14, протокол номер 26. И в тази връзка още един въпрос към вас, скъпи колеги. В този контекст, според вас, не е ли крайно време да говорим освободени от всякакви идеологически предразсъдъци? предразсъдъци по член 14. И не е ли добре да се възползваме от доклада ни по собствена инициатива, за да може преди комисията да изкажем нашето мнение? Втория въпрос, по който искам да говоря с вас, са правилата де за отделните сектори. Първо, какъв е контекст? Старото правило de minimis продължава да е в сила и ще бъде преработено едва в края на 2013 година. Както става ясно от моя доклад, аз предлагам още две правила de minimis. Първото за а, малки общини, които разполагат с малка администрация и за които ще бъде трудно да спазят да, разпоредбите за държавни а, е, субсидии. А, е, моето предложение е такова, защото услугите, които са възложени от такива малки общини, не представляват опасност за изкривяване на конкуренцията на пазара. Нека сега да се спра на това правило да минем за малки общини, за местни услуги. Комисията и до сега има, има предложение за малки общини. Компенсаторни плащания в размер на до 100 до 150 хиляди евро годишно за малки общини. Не видях във вашите предложения за измененията, че не искате да обвържете тази разпоредба с големината на общината. Е, и в тази връзка ще ви кажа следните неща. Първо, моето намерение беше да е, спестя административните усилия. Можем да увеличим броя на жителите. Освен това, съгласно комисията, ако зададем тази бройка от 10 000 жители, ще обхванем половината от европейските общини. Е, комисарят Алмуния показва готовност да промени така предложените параметри. Аз съм отворен към предложения за тези критерии, най-вече с оглед на недобрия текст на комисията. Е, Примерно колежката Окуни предлага да праговете да се изчисляват за 3 годишен период. Второ, специалното правило де минимис за социални услуги. Както ли чу от вашите изменения, вие е, споделяте моето мнение. За съжаление обаче, комисията не предлага специално правило де минимис за социални услуги, а само компенсаторни плащания за услуги от общ економически интерес за а, е, удовлетворяване на съществени социални нужди тук се имат предвид болници и социални институции. Според мен с нашия доклад трябва да дадем да се разбере, че това предложение на комисията представлява някакво облегчение, но далеч не е достатъчно. И както споменах, третия въпрос, по който ще говоря, е въпроса за ефективността за извършването на услугата обществен интерес, трябва да се покаже ефективност, за да а, може държавата да има право на компенсаторни плащания. С оглед на настоящата ситуация с бюджета на държавите членки, това правило е а, добре, добро, но мисля, че в нормативната уредба, касаща конкуренцията, няма, не се съдържа никакво основание, което да оправдава подобна позицията на комисията. Въпросите на ефективността обикновено са от компетентността на държавите членки, така че аз съм изцяло на вашето мнение. В противен случай, подобна нормативна уредба за ефективността трябва да се случи по общата законодателна процедура, чрез регламент. Комисията пренебрегва принципа на субсидиарност, който трябва да се спазва и за който ние настояваме. За да не ни отнемат правото на мнение, трябва да изработим едино и силно послание към комисията. Очаквам с нетърпение това, което мислите по изложените по мен въпроси. Надявам се да постигнем конструктивни компромиси и да доведем гласуването до успешен край. Благодаря. Thank you very much. I'll... Благодаря. Ще дам думата на докладчите в сянка, след това на всички останали. Колегата Сайт замества София Кони, след това София Инфелд, Паскал Камфер, Гунар Хокмарк и Питър Скинери. Има ли някой, който замества докладчите в сянка от групите на консерваторите или Обединената левица? Не. Заповядайте. Благодаря. Госпожа Кони се извинява, че не може да е тук, че не можа да присъства тук, тъй като присъства на важно гласуване в Комисията по околна среда. Сега ще представя позицията на НП. НП е съгласна с основната цел на тази реформа, която е опростяване, или поне би трябвало да е да, това. От изготвянето на измененията на сам комисията публикува своя нов проект – Четири текста, две съобщения, едно решение за изключение и един регламент за клазата да де минимис. Взимаме ли, трябва ли да вземем тези четири текста предвид или не? Това е моят въпрос към докладчика, тъй като може би в компромисния текст има как да вкараме тези нови идеи. Другият ми въпрос е, постигат ли новите правила а, основната цел, а именно упростяването. Три неща. Трябва да се разяснят концепциите, след това ще говоря за а, клазата да минимис. Първо, по разяснението по концепциите. Много е хубаво. Това, че комисията взема предвид практиката на съда на европейските общности, но има и други важни въпроси. Какво има предвид комисията под действителни услуги от общ интерес, например? Тук трябва да има определение. Не всичко е ясно. Въпреки, че има обяснение на 7 и 8 страница на съобщенията. Като политици, ако ние като политици не разбираме този текст, не знам хората в общините как ще се справят с него. След това поклазата да минимис. Добре, е, че прага за да миними се качва така, че да се изключат местните социални услуги, които не засягат търговията между държавите членки. Но критериите за 10 000 жители не са адекватни. Размер на общините е много различен в различните държави членки. И това се отразява зле на сътрудничеството между общините. Единственият адекватен прак, който може да се приложи тук, е размера на държавното субсидиране, на държавната помощ. Така че методът трябва да е разглеждане на доказателствата. по изключенията. Обрасяването е нещо добро, но не е за сметка на прозрачността. Много важно е държавите членки да направят така, че фирми, които може да са е, били наказани, да е, неправомерно да получат компенсация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 и се надяваме, че компромисните изменения ще дадат възможност това да стане. Искаме да припомним на комисията, че сме наясно, че именно комисията е основната институция по отношение на конкуренцията, но и Европейския парламент трябва да участва, когато става дума за тези услуги, които са толкова близки до гражданите. Благодаря. Софи. Благодаря, Сафинфелд. Um, yes, Благодаря, госпожо председател. Радвам се да чуя от докладчика, че според него дебатът следва да се деидеологизира. Ние това се опитваме да го постигнем вече години. Ако погледнем договора, всички относими текстове от него са всъщност неутрални – те не отдават предпочитание на един или друг модел и дават право на държавите членки да организират регламентирането на финансовите услуги в съответствие с потребностите и желанията на своите граждани. Европейската комисия до сега също възприема един много предпазлив, неутрален, неидеологически подход. Комисарят Алмуня определено се опитва да предложи целенасочени и отразяващи спецификата решения. Така че до сега мисля се движим в правилната посока. И от, а от друга страна, ако се говори за тотални изключения за правила де минимис и прочие, именно е, така навлизаме в идеологията. Всички родови мерки, е, ще трябва по някакъв начин да бъдат оправдани е, е, във всеки един случай и това определено води до идеологизация. Знаете, когато през 2005 година обсъждахме пакета Монтекрус, е, Европейската комисия бе далеч по-щедра в тоталното си регулиране в сравнение с това, което бе поръчал Европейския парламент. Така че аз не съм вдъхновена, наистина, от всякакви призиви за разширяване на приложеното поле на такива мерки от родов характер, без необходимата обосновка. По измененията бих се спряла на три неща. Първо, нормативната е, уредба на на услугите от общ интерес. Ако искаме упростяване, да, но ако приемем държавите членки сами да определят как да се организират и финансират обществените услуги, то не е необходимо някаква общоевропейска нормативна уредба. На второ място, за деминимис отново подхождаме много предпазливо. Приемаме е, целта за упростяване и дебюрократизиране, но много внимателно трябва да огледаме критериите. Е, общите критерии от, от рода на численост на населението или големина на територията на общините, на пръв поглед може би звучат разумно, но трябва да видим точно как биха въздействали. И в, накрая в доклада е, конкретно се посочва е, Холандската жилищна асоциация – аз винаги съм била за това виновните да бъдат посочвани с пръст и Холандия не би трябвало да, да прави изключение. Още повече аз съм много критично настроена по отношение на жилищното осигуряване в Холандия. Това, което е казано обаче в доклада в тази връзка, е напълно неточно. Е, това, че е, е, решението на Европейската комисия да не подпомага жилищната асоциация би е, довело до влушаване на жилищното положение в е, Холандия, напълно, е напълно погрешно. И това е, това е казано в сегашния текст на доклада. Аз не мога да го приема. Ако желаете, ще ви дам точна формулировка, която отразява състоянието на нещата. Благодаря, Паскал. Аз е, винаги с известно удоволствие напомням, че тук е, обсъждаме е, регламентирането на държавните помощи, когато вероятно след няколко дена държавите ще налеят десетки хиляди евро публични средства в банковата система, без това да поражда кой знае какви възражения от страна на Европейската комисия по линия на опоручаването на конкуренцията. Така че все, все още сме в средата, посред този парадокс. Е, тук говорим за правилното разпределение на няколко стотин хиляди евро, а в същото време нищо не може да кажем или си затваряме очите е, за милиарди. които определено биха опорочили конкуренцията в банковия сектор в случая, а не само в областта на обществените услуги. Общото съм съгласен с това, което предлага Петър Симън. Съгласен съм и с съображенията на колегите от НП, а именно за включването на новия текст на комисията в измененията, тъй като той бе публикуван след като ние бяхме внесли своите изменения и допълнения. И а, освен това имам въпрос към представителя на комисията, който с удоволствие виждам тук. Как да се интегрира становището на Европейския парламент в по-нататъчната работа на комисията? Знаете, е, всеки работи с е, особено натоварен и ограничен график, но е, просто е, е това, което прави комисията, виждате, да, да публикува нещо след крайния срок за изменение и допълнение от страна на Европейския парламент, е, си не е добър тон. И съответно, как аз искам да чуя от комисията от тук нататък, е, през едните седмици, как комисията ще отчете становището на парламент съвсем накратко по праговото равнище от 10 000 жители не съм убеден, че това е най-уместният показател. Аз съм от Париж, знаете, в е, Парижкия регион е, всички общини и населени места, в това число най- необлагодетелстваните са с численост на населението повече от 10 000 души. И какво да ги лишим ли от възможността да по линия на държавните помощи да подобряват е, условията на живот? Не, не издържа този критерий. Е, що се отнася до правната сигурност е, и член 14, аз бих искал е НП да помисли много добре, не, не просто идеологически, а от гледна точка на чистата полза от позоваването на 14-ти член за правната сигурност. Но колкото разбрах отказаното от колегите от е НП, те споделят нашата готовност да потърсим равновесие между общностното и субсидиарното. Е, субсидиарността е, във всеки случай не бива да накърнява сигурността за операторите. И по отношение на тези определения за например, понятието услуги от е, общ интерес и така нататък, трябва да се чуе, да се отрази становището на Европейския парламент. Е, вероятно позицията на комисията ще бъде по-близа по същество до това, което аз самия мисля, от това, което в края на краищата ще излезе от Европейския парламент. Така че в интерес на самата демокрация не бива да се позоваваме на 14-ти член. В името на демокрацията спорът трябва да протече тук в парламента, за да се е, изяснят е, понятия, които са жизнено важни за европейските граждани, е, вместо да оставим комисията, с цялото ми уважение към нея, да взема единствено решение по тези въпроси. По-нататък по измененията в предложението на комисията се съдържа един списък е, изключения. Не знам дали той е изчерпателен или не. На английски май звучи като изчерпателен, не непременно е, така звучи формулировката на френски език. Това не е маловажно. Е, трябва чрез доклада на Петър Симън, за да се произнесем и по този въпрос за освобождаванията или изключенията и е тяхното изчерпателно описване. Благодаря, Гонар. Е, благодаря. Мисля, че тук преди всичко става въпрос за търсене на равновесието. Е, от една страна, разбира се, субсидиарност, от друга страна, отвореността на вътрешния пазар. И е, мисля, че бихме могли, като предпоставка на целият този разговор да огледаме фактическото положение на европейската економика. И тук говорим за услуги от общ интерес, а те обхващат е, една сериозна територия от европейското економическо пространство. Ако говорим за дълговата криза днес, е сериозните проблеми е липсата на економически растеж за развитие. И всички добре знаем, че отчасти това се дължи на недостатъчната отвореност на, на вътрешния пазар за услуги. Ние нееднократно сме правили аналогията с далекосъобщителните оператори, няма да, да я повтарям, но факт е, че повечето от нас а, приемат констатацията, че нещата в далеко съобщенията се подобряват, откакто там навлезе сериозна конкуренция и се увеличи свободата на избора за потребителите. Е, след това, и това е важно в, в редица други отношения. Колкото по-близо е една услуга до отделните граждани, толкова по-важно е тя да бъде на максимално да бъде предоставена на максимално високо качество и да бъде е, максимално ефективна. Е, противното е, е, е не, незащитимо. Поради което мисля, трябва да има някакво хоризонтално законодателство. Разбира се, трябва да търсим яснота, но да не забравяме и относно какво търсим яснота. Това, че няма яснота по понятието услуги от общ интерес, е, от общо е, значение, не може да бъде оправдание за липсата на е, каквато и да било конкуренция. И докладчикът би трябвало да държи сметка за разликата между държавното финансиране на определени услуги от една страна и прякото подпомагане на юридически лица, на, на дружества. А, и ние ги объркваме нещата твърде често. По-голяма част от парите отива просто за издръжката на определени държавни структури – а не за самите услуги, които те би трябвало да предоставят. Например, в областта на жилищното осигуряване, както се каза тук в Швеция, също има аналогичен проблем. Парите трябва да отидат при гражданите. А, а линията, която сме възприели тук, а, а, терминологична строгост и прочие, е, е, върви в обратната посока. Е, не в интерес на гражданите, а в интерес на определени организации и, и структури, които искат при цялата си негъвкавост да запазят достъпа си до държавно финансиране. Така че бих помолил най-общо докладчика, търсейки компромис, да не бъде е, твърде идеологизиран. нас. Е, си отбелязвам това, което той каза за деидеологизацията на въпроса. Е, нали, но когато говорим за услуги и за организации, които ги предоставят, Идеологическия въпрос тук се поставя от двете страни на аргумента за и против институцията и интереса на гражданите, на, на потребителите на обществените услуги. В крайна краща целта е услугите да бъдат с по-високо качество. Благодаря. Питър. Докладчикът изрази съвсем балансирана позиция. Много се радвам, че Питър, че Питър Саймън е докладчик по тази тема, защото той е в състояние да оцени ценностите, които обсъждаме поради своя происход – тук е, говорим за въпрос, който е, граничи с идеологията. Казвате, трябва идеологията да остане на страна. Може би е, крайните идеологически позиции трябва да останат на страна, но все пак да не забравяме откъде идва всичко това. Идва от идеята за идеалния пазар. Идеален пазар не съществува. Няма подобни хомогенни по своите характеристики продукти навсякъде. Няма идеална информираност. Е, не може. Е, е, да се говори и за подобни идеологии. Така че трябва да работим прагматично. Ако нещо е полезно за нашето общество, тогава си е струва да се говори за държавната помощ. Мисля, че социалното благо съществува. Полицията, армията, защитата на гражданите, всичко това са много полезни институции. А, тук не говорим за монолитни институции, които да са непомредваеми, но също време, но трябва да се говори за това как възможно най-разумно да се движим напред и да се опитваме да комерциализираме или пък да поддържаме настоящата структура на услугите в зависимост от това, кое е по-полезно. Така че предложеното Питър е много полезно. Не трябва да сме като Хонг-Конг. Любимият регион на Милтон Китн. Това е не е най-добрият пример за нас. Има много начин да се работи. В Великобритания доста напредна с либерализирането на услугите. Всичко това стана благодарение на неолиберална идеология, която никой от нас тук не споделя. Проблемът обаче, че е, не всички промени бяха за добро. Така че трябва да се подчертаят предимствата на предлаганото в момента, не само недостатъците на това, което ще бъде променено. Съгласен съм с Питър, с Питър е, стига да се настои и е, да се запази пропорционалността, баланса. И трябва да оказваме натиск върху комисията, защото ние сме представители на гражданите, които са засегнати тук и трябва да бъдем изслушани. Председателката има ли някой друг е, желаящ да се изкаже преди докладчика? Не. А господин Камфер всъщност зададе въпрос към комисията. Така че с разрешението на докладчика ще дам думата на представителите на комисията, за да отговорят. Въпросът е как точно ще вземе комисията пози... предвид позицията на парламента. Има ли някой, който може да отговори? Благодаря. Комисарят Омане винаги е подчертавал голямото значение на диалога с Европейския парламент, с другите заинтересовани страни, с държавите членки. Той настоява да се работи възможно най-прозрачно и да се вземат предвид всички позиции, включително и изразените в парламент. Графикът е, дава достатъчно възможност за това. Да, чакаме коментарите от е, заинтересованите лица от държавите членки. След това към края на ноември ще се опитаме да финализираме текстовете. Междувременно ще продължим да държим връзки с вас и с други заинтересовани страни и ще вземем предвид е, всички коментари, включително и направените днес и е, тези, които ще дойдат през следващите няколко седмици и месеци. И така през ноември надяваме, че ще можем да получим текста на доклада на парламента. Нашият комисар смята, че текста трябва да се приеме до края на годината, така че ако всичко върви добре до края на декември, това ще означава, че можем да вземем предвид коментарите на всичките Европейски парламент. Председателката, благодаря. Давам думата на докладчика Питер. Благодаря много за конструктивните коментари. В отговор на въпроса, зададен от колегата за това как ще се справим с предложението на комисията, да, действително това е въпрос от решаващо значение, с който ще работим, се занимаваме от тук нататък можем да направим избор. От една страна можем да изключим този въпрос напълно. Е, нещо, което ще е ново като процедура или пък можем да използваме компромисната процедура още сега. Трябва да се работи без каквито и да било идеологични моменти. Е, подходили сме критично към е, някои елементи от предложението на комисията. Говорили сме за член 14 от рамковия регламент. От тук нататък трябва да се занимаем с подробностите на предложението на комисията. За това сме много благодарни за направеното от комисията изявление. Комисария Алмуния, с когато говорих преди лятото, каза същото, че очаква нашите коментари и нашата позиция. Това всъщност е наше задължение. ние трябва да излезем с позиция. Така че, ако на даден етап комисията прекъсне процеса, точно както стана през март, тогава процесът прекъсна Ние имахме 5 седмици за, за коментари и оттам нататък комисията трябваше да работи по регламента в един по-съкратен срок. Така че благодарим на комисията за желанието за сътрудничество. Сега няколко коментара. Съгласен съм с колегата Есая по въпроса за това, че критериите от А от Ма трябва да се прилагат възможно най-добре. Това е основата. Иначе няма как да направим каквото и да било. Към казаното от господин Канфан и госпожа Инфелд в, компромис, в преговорите за компромиса трябва да навлязем в повече подробности и за правилата де минимис. Мисля, че това е ясно заявено в предложението на комисията. Изключенията са посочени. Важен е и въпроса за това в кои области има повече проблеми. Вече съм изложил основния подход, който предлагам да приемем. Радвам се, че повечето колеги споменаха принципа на субсидиарността. Съгласен съм с казаното от господин Хокмар преди да напусне залата, а именно, че принципа на субсидиарност не може да се използва като извинение да се запази статуквото. колкото и да се борим за ефективност, ако комисията се опита да действа без правно основание, резултати няма да има. Така че регламента за ефективността трябва да почива на много добра основа. Мисля, че това не може да мине на това място, без да има връзка с въпроса за ефективността. Що се отнася до субсидиорността и поддържането на неефективните предприятия, аз а, ще ви бъда много благодарен, ако освободим дискусията от всякакви идеологически съображения. Мисля, че никой няма за цел да подпомага нерентабилните предприятия. Мисля, че нашата цел е да подкрепим гражданите, а не фирмите. Те да бъдат в фокуса. И именно когато мислим за гражданите, не бива да забравяме какви бяха грешките на миналото. Колегата Хакмарк даде един положителен пример от областта на далекосъобщенията. съобщенията е, можем изобщо като цяло да се получим от е, грешките от миналото? Искам само да кажа една дума широколентов интернет. До момента, до който далеко съобщенията бяха е, в прерогативите на държави, държавата, щеше да има широколентов интернет а, в последното кътче на всяка една държава и нямаше да има нужда да водим тази дискусия. А, ние обаче Вместо това констатираме, че днес това не е възможно. Днес а, всички се радват, а, че след положените огромни усилия, всеки ще има широко интернет, а, какъвто щеше да има и в миналото, преди приватизацията на далекосъобщителните услуги. Така че ще ви помоля да освободите вашите разсъждения от всякаква а, идеология, да разглеждате нещата диференцирано и до ноември имаме възможност до ноември да отправим някакво предложение на комисията. Имаме някакъв график, имаме още известно време, в което може да работим конструктивно а, и да дадем добро предложение на комисията. Благодаря. Okay. Thank you very much indeed. Благодаря много. На 17 октомври ще гласуваме в пленарна зала. Ще се разгледа доклада на първото пленарно заседание през ноември. Така че да може комисията да вземе предвид позицията на парламента. А сега се връщаме към точка 6 от дневния ред, която беше отложена от вчера – Става дума за новата стратегия за политиката за защита на потребителите. Давам думата на докладчика Алфредо Палоне. Благодаря. Извинявам се на колегите. Вчера не се чувствах добре, но ето на днес съм тук. Благодарен съм на колегите за подадените изменения. Те действително подобряват доклада. Най-късно утре ще ви изпратя крайния вариант, в който ще се вземат предвид всички ваши становища. Нека веднага да премина към доклада по същество. По изменение Едно. Там се казва, че в резултат от кризата има увеличение на задлъжнилостта. Действително тази криза засегна много тежко цели части на обществото, цели социални класи. В Италия, например, а и в други страни пострадаха много средните класи. Хората с среден, средни приходи. Така че а, задлъжнилостта може би е една от причините за кризата. А, Другата причина е свързана с достъпа до кредити. Трудно се намира връзка между понятието устойчива среда и защитата на потребителите. Така че много бих се радвал. Ще гласувам против тук, но все пак съм готов да проведем дискусии и да постигнем компромис. По изменение 7. Господин Тремоза не е тук, но е, искам да предложа по това изменение разделно гласуване. Опоменаването на това, че потребителите трябва да разполагат с информация на своя език. нека тук да се опоменава официален език, а, за да не бъдат включени по подразбиране всички езици от извън Европейския съюз. Следващото е, е, изменение, а, в което се казва, че милиони потребители са загубили много поради лоши съвети. Може би е добре да има по-добра регулация в този сектор. Става дума за девето изменение. Може би е вярно това, че недобрите съвети са помогнали да се стигне до кризата, но все пак не може да се каже, че кризата се дължи изцяло на лошите съвети. Не, това е основният проблем тук. Друг важен въпрос, поне според мен, колективните искове. Много важен въпрос. който изисква сериозен дебат. Може да бъде упоменат тук, но не е разрешен. Необходимо е специално законодателно предложение по тази тема, в което да се изиска деб... а, това изисква дебат, в който участва целият парламент. Така че разделно гласуване по 20-то изменение и по 11-то изменение, тъй като ни трябва цялата подкрепа, с която разполагаме. В днешния дебат, с която можем да разполагаме, искам да кажа, че съм готов да приема и други предложения от страна на колегите. И до утре сутринта ще ви изпратя крайния вариант на това становище. И така, до утре сутринта всички групи ще разполагат с крайния вариант, в който ще се вземат предвид и предложенията, които направихте днес. Така че благодаря на всички, на докладчиците Сянка, на секретарията, благодаря на всички колеги, които ми изпратиха коментари, които ми помогнаха да изготвя текста и подадоха изменения, в резултат на които се подобрява първоначалния му вариант. Благодаря много. Господин Санчес Преседа. Аз вече казах, че е, това, което е изработил колегата в своето становище, много ми харесва. Аз, аз направих няколко изменения, за да мога да подобря становището. Следното по въпроса за стратегиите. Важно е да се подобрят професионалните стандарти, за да се избегнат конфликтите на интересите и да се подобри качеството. За да може потребителя да може да направи разграничение което обаче не означава, че а, трябва да снижим защитата на потребителите в сравнение с а, други сфери. Има един а, харта на правата на потребителите в сферата на финансовите услуги, за която сме говорили. Няма да подхващаме ново дискусията, но трябва да се разбере едно че представителите на потребителите, примерно в надзорните органи, трябва да разполагат с техническите инструменти и с необходимите знания, за да могат да се изправят срещу представителите на индустрията, които обикновено разполагат с повече средства. Колегата Пайоне е, вече каза, че са необходими за целта е, известни финанси. вече чух, че има компромисен текст, е, с който аз, между другото, съм съгласен, така че мисля, че може да се обединим около становището. Софи, искаш ли да кажеш нещо? Съвсем накратко получихме няколко компромисни изменения, които можем да подкрепим. Направили сме две предложения за малки промени. Не сме имали възможности да ги обсъдим все още, но като цяло мисля, че можем да постигнем съгласие и подкрепяме вашето предложение. Благодаря много. Не мисля, че има други колеги, които желаят да се изкажат. Алфредо, искаш ли драмата отново? Благодаря съвсем накратко. Както вече казах, до утре сутринта ще се опитам да намеря възможно най-добрите компромиси. Много от вас споменаха, че и обучението е много важен въпрос. Да се опитаме да координираме двете позиции, тъй като иначе може да се окаже, че не постигаме основните си цели тук, ако се занимаваме само с техническите и регулаторните аспекти. За това трябва да се съсредоточим повече, за да си свършим работата по-добре. Председателката, благодаря. На 11 октомври ще е гласуването, а в Имко на 17 октомври, след което през ноември е, докладът ще бъде гласуван на първото пленарно заседание. С това приключваме работата си в комисията за тази сутрин. Моля, заповядайте отново тук след обед за диалога по паричните